Koleżanki i koledzy, proponuję, żebyśmy przeszli do następnych Колеги, предлагам да продължим според дневния си ред. От Европейската народна партия Християн Демократи и от групата на Зелените Европейски свободен съюз получих следните кандидатури за Комисията за правата на жените и равенството госпожа Констанс Люгри и за съвместния парламентарен комитет Европейския съюз Харватия госпожа Мария Корнелисен на мястото на госпожа Хайде Руле. Има ли изказвания? Няма. Кандидатурите са одобрени. Извинявам се. Процедурен въпрос. Заповядайте. Предвид това, че земетресението в Япония и е, страданията, които то причини, са все още нещо твърде актуално, не би ли било уместно парламентът ни да се присъедини към е, японския народ, <coughs> като изрази своите съболезнования чрез минута мълчани? Проша увага! Проша увага! Моля за внимание, госпожи и господа. Миналата седмица бе проведено заседание на всички членове на парламента.